Господин Сасали, процедурен въпрос. Благодаря. Е, колеги, вчера полицията в Италия арестува петима души, които подготвиха атака на мафията срещу един от нашите колеги, господин Розарио Крошета, депутат в Европейския парламент и бивш а, кмет на един град в Сицилия. А, днес на 20 януари е, трябваше да е деня на, на атаката, която беше планирана. Искам да ви е, помня, че бългийските власти все още не са успели да предоставят на господин Крочето съответния е, подходящия екскорт, който да го защитава, въпреки че в Италия той е под защита. Искам да изразя своята солидарност и уважение към на нашия колега и призовавам парламента да предприема съответните мерки, така че господин Крочета да може да бъде е, защитаван е, и да изпълнява своята работа в Европейския парламент. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σασόλη. Είχατε απόλυτο δίκιο να θέσετε το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια. Ε, σας ευχαριστώ. Πρώτο θέμα στη... Прав сте да повдигнете този въпрос. И сега преминаваме към избора на европейски омбудсман съгласно член 204 от правилника. Имам три кандидатури в клазбачен ред. Господин Виторио Ботоли, господин Никофорус Диамандурус и господин Пьер Монет. А, кандидатите трябва да имат мнозинство, така че а, въздържалите се няма да е, се брат. Сега е, преминавам на английски. Значи, за да може да имаме най-малко 368 а, гласове, както изискват процедурните правила, а, ще направим проверка. Защото а, уверявам ви, че гласуването ще бъде така доста напрегнато конкуренцията ще бъде доста голяма. Трябва да повторя инструкциите, които се намират пред вас, преведени на всички езици. Преди всичко, трябва да поставите курсора пред името на кандидата, който си избирате. И е, това става с двете сини копчета натискате плюсът, запалва се една синя сигнална лампичка. Не е зелена, не е червена, синя. За всички трябва да свети синята лампичка. Така? Второ, ако искате да отбележите, че присъствате, но не гласувате, натискате копчето с нулата. Трето, може да промените гласа си преди края на гласуването, като изберете пак първия кандидат и натиснете нулата, т.е. го анулирате, който сте гласували първия път, след това избирате втория кандидат, за който сте решили да гласувате и натискате плюсът. Тъй като това изглежда доста сложно, първо ще трябва да го проверим как действа. И трите кандидата, които имаме, ще ги проверим по азбочен ред. По този начин ще тестираме и културата и познанията на този парламент. Да видим кой е Ренуар и кой е Ван Гог. Начало на гласуването. Всички трябва да гласуват. Значи, поставете курсора а, срещу едно от трите имена, натиснете съответното копче. Has everyone... El Greco, they didn't ask me. за Ел Греко не ме питайте, господин председател. Той не фигурира сред кандидатите. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край на гласуването. Значи много оспорван резултат. 240 238 за Ренуар, 240 за Ван Гог, за горкият Пикасо само 166. Това са резултатите от теста за гласуване. Сега мисля, че може да пристъпим към истинското гласуване. We have to reload, to reload the new list. По същата система, само че е, за какво ръкопляскате? За победата на Ван Гокли? Извинете, господин председател, но апаратчето ми за гласуване не работи. Ще изпратим техник веднага да види какъв е проблемът. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Можем да започнем с гласуването. It appears that Mr. Van Gogh wants to... Изглежда, че господин Ван Гог също иска да кандидатства за европейски омбудсман. Не можем да го махнем от списъка. Αρχίζει η ψηφοφορία. Θα δείτε τα ονόματα. И така, начало на гласуването ще видите трите имена на екранчетата си. Моля всички гласувайте. Край на гласуването. И така. Господин Диамандуро с 340 гласа. Господин Монет 289, господин Ботоли 19. Следователно, господин Диамандурос е, е, избран на първия кръг от гласуването. Поздравления, господин Диамантурус. Ако искате, можете да дойдете тук. Поздравления и на всички останали кандидати, за всички останали кандидати. Е, процедурата за тяхното изслушване е, беше много трудна. Всички се представиха отлично. Поздравления за всички. Тук ли е господин Диамандурус? От името на комисията давам думата на госпожа комисар Валштром. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, най-напред искам да поздравя Никифорос Диамандуро с изборът му за европейски омбудсман. Както той посочи в миналогодишния си доклад, най-важното е да се изгражда доверието на гражданите в Европейския съюз. Ние подкрепяме тази цел. Ще участваме в тази важна изпълнението на тази важна задача и като институции, и като личности. Отношенията между комисията и омбудсмана винаги са били отлични и конструктивни. Нашето сътрудничество, мисля, стана напоследък още по-добро, още по-гладко. Европейският омбудсман и неговият екип направиха много за укрепване на културата на тяхната служба в комисията. От критиката бяха извлечени важни полуки и а, се укрепи а, намерението да се решават въпросите чрез приятелски споразумения. С радост посрещаме предложенията на омбудсмана. Идните няколко години ще бъдат интересни и трудни за омбудсмана, поради правомощията, които му отрежда Лисабонският договор. Доброто администриране е записано в картата за основните права. Нямам никакво съмнение, че омбудсмана ще продължи да работи за укрепване на европейската а, на, администрация, за нейната откритост, за нейната прозрачност. Поздравления още един път за вашия избор и желая ви всичко най-добро за изпълнение на важните задачи, които ви предстоят. Πολύ την κυρία Βάλστρομ και την е, Επιτροπή. Благодаря, а, а, а, колега а, Валстром. А сега по простена процедура ще гласуваме за доклада на госпожа Хюбнер за временното суспендиране на автономни мита от общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Мадейра и Азорските острови. Гласуваме електронно Докладът като цяло, начало на гласуването. Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Άρχεται η ψηφοφορία. Мисля, че можем да започнем гласуването. Да, като се уредат нещата, искам още веднъж да приканя господин Диамандурус да положи клетва съгласно член 204 от правилника. Това е клетва пред Европейския съд. А сега започваме с гласуването, което обявих. Край на гласуването. Приема се с 628 гласа за. Чест поздравявам и госпожо Хюбнер. След това гласуваме по предложение на решение на Европейския парламент относно предложение за член на комисията на товарен с избирането на съдиите и генералните адвокати в съда и общия съд. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Честито. И накрая. Гласуване по доклада на Ева Жоли втора проверка на спогодбата между Европейския съюз и страните от Азия, Африка и Карибския басейн, Поразумението от Котону. Изменение едно, гласуване по поименно. Край на гласуването. Приема се с 496 гласа за. Изменение 2. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 397 гласа за. Моля, имате думата. Uh, Ще изпратим техник. Гия Трия. Меономастики клиши. κλίση. Άρχεται Изменение 3. Начало на гласуването. по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 392 гласа за. Изменение 4. По... Начало на поименното гласуване. Край на гласуването. Приема се с 509 гласа за. Господин Шулц, благодаря ви за оказаното съдействие. Изменение 5 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 344 гласа против и стигаме до гласуването по целия текст. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Честито, госпожо Жули. И сега преминаваме към разясняване на вота. Първо по избора на Европейския омбудсман, господин Бонсеньоре. Con questo с това гласува на Европейския